So, es sind drei Kollegen anwesend, inklusive. Заедно с е, мен сме общо трима колеги от е, състава на пленарната, е, парламентарната комисия. Но въпреки всичко започваме. С точка 18 от дневния ред изисквания за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението. Ние е, сме изпратили едно е, писмено запитване до комисията и представителите на комисията сега ще ни отговорят, а след това ще проведем дискусия. Имате думата. Благодаря, е, господин председател. Аз съм директора, който е, отговаря в Генерална дирекция предприятия на комисията. А, така че отговарям за приложението на изискането за екодизайна към продукти, свързани с енергопотреблението. Благодаря за поканата и възможност да ви дам а, представа а, за преразглеждането на директивата и нашата бъдеща работа. Както знаете, през декември 2012 година комисията прие заключение, което, както се изисква от 21 член. Главното заключение на доклада е, че директивата постига своите политически а, и производствени цели. И затова не става дума за промени на съществуващите правни рамки. Многократно се внасяха усъвършенствания в нейната работа, за да може да се хармонизира в най-кратки срокове, да се създаде необходимият регламент за продуктите и за да може по-тясно да се работи с всички заинтересовани страни от промишлеността, екологичните организации и страните членки. Нашата оценка показва, че директивата има непряко въздействие върху е- енергопотреблението, но също така и има а, въздействие върху околната среда. За да може да се проверят изискванията за продуктите, които често се произвеждат извън Европейския съюз, бяха разработени съответни правила. Много от участвателите страни решиха да поддържат, да решиха да запазим проективата непроменена. тъй като периода, през който ние сме прилагали директивата, е още сравнително кратък, ние не можем да извадим някакви по-радикални заключения за нея. Това ще бъде направено с директивата за а, е, дизайна на енергопотреблението, свързани с продукти през 2014 година. А, е, имаме план за действие, той се разделя на две части. Първо имаме списък на приоритетни е, продукти и второ имаме е, планове за подобряване на дейността в резултат на проучването, с което ще ви запозная след малко. Работният план беше публикуван на 7 декември 2011 година. Той съдържа списък с 7 групи приоритетни продукти, е, за които сме се ангажирали да въведем правила от сега до 2013 година. Е, специално внимание обръщаме на законодателната работа. Екстерионализиране на незаконодателната работа и усилено участие на службите на комисията. Знам, че комисията по околната среда на парламента иска Европейската комисия иска също така да въведем, да включиме тук крановете и душовите глави в скоро време ще възложим подготвително проучване, което ще проучи въпроса с потреблението на вода. Вероятно, следващата комисия ще може да предложи регламент за крановете и душовите глави. Подготвителното проучване е за парните котли, е, електрокабелите и други продукти са в ход. Там ще бъде изправени през редица а, предизвикателство. Например, трябва да избягваме а, дублирането за прозорците и продуктите за те, топлоизолация, тято цяло е економията на енергия. Тук е необходима координация, както вътре в комисията, така и с всички останали заинтересовани страни. За да заключа, приключа господин председател, ще кажа, че през Трите едните години ще бъдат много интересни. Трябва да се приемат 20 нови регламента, да се преразгледат съществуващите регламенти, да се осъществи надзор над европейския пазар и стандартизация на продукциите ние ще постигнем тези амбициозни цели само и само, ако работим всички заедно. Разчитаме на подкрепата на Комисията по околната среда на Европейският парламент за изпълняване на тези задачи. Благодаря. Благодаря. А сега? Виждам, че има и други представители на комисията. Ако искат да взема думата, ще им я дам. Искате ли думата? Не, в такъв случай а, опираме до двамата колеги, които присъстват. Питер Лизе. Най-малко 10 минути, а след това и Павел Бок ще има достатъчно време. Петър Лизе, благодаря, господин председател. Едва ли ще се възползвам от офертата да говоря 10 минути. Но все пак ще си позволя да попитам а, още нещо, представителите на комисията. Директивата за екодизайна е, на продукти, свързани с енергопотреблението, е един много важен инструмент, защото ще можем да се възползваме от потенциала за е, енергоспестяване. Освен това, ще се стимулират е, новите продукти, иновативните продукти. Това е един добър начин е, да реализираме економии на енергия. Нещо, което, за съжаление, гражданите, потребителите понякога е, уважават. Много често, когато е, говорим на тази тема, колегите обръщат поглед най-вече към вноса, вносните продукти, дали те са съобразени с нашите изисквания по отношение на опазване на климата. Екодизайна във всеки случай е също един много важен инструмент на всички от тези продукти, които се предлагат на енергийния пазар. И е, Естествено, трябва да правим сравнение винаги с вносните продукти, дали от Америка, дали от Китай и от други страни. Ние разглеждаме като приоритет всичко това, което се прави по отношение на екодизайна. През 2005 година за първи път се занимахме с темата. След като обсъдихме през 2005 година документа, казахме, че трябва на всяка цена да се е, вземат мерки по отношение на отоплението, по отношение на е, водоснабдяването. Е, много дълго трябваше да чакаме, но доколкото знае, вече има конкретни резултати. Ще бъде хубаво да знаем какво точно е направено до сега. Освен това, е, когато се е, включва телевизора, във всяко домакинство в Европа, кажи речи има някакъв е, подобен уред, също би трябвало да има определено етикетиране. Стана дума, освен това, за главите на душовете и за крановете. Не зная дали някои от колегите настояват за е, промени в това отношение. Ние в НП във всеки случай смятаме, че това не бива да се прави. Смятаме дори, че е опасно. Борихме се много срещу забраната на петролните е, лампи. Тогава си спомням, че комуникацията между нас бе много е, осложнена. А сега по отношение на душовете и крановете ще имаме и допълнителни други проблеми, които на времето нямаше при кружките, електрическите кружки. Просто до този момент не сме разработили специални правила за етикетирането на главите на душовете и екрановете и ще ни трябват най-малко 4-5 години, докато разработим едни такива правила. Така че потребителите няма да са в по-изгодна ситуация, докато все още не сме уточнили как точно трябва да се обозначават тези е, продукти. Е, разговарях междувременно и с Рихард Север. Е, който отговаря от моята политическа група за тази тема. Така че ние не желаем в момента да говорим за душове и за кранове. Смятаме, че е, по отношение на крановете така и така няма ограничения. По отношение на главите на душовете е, смятаме, че е, става дума за е, различни продукти с различно качество. Просто не е, е едно и също дали ще вземеш душ с глава, която е водоспестяваща или с класическия вид душ, така че в това отношение не са ни необходими някакви специални мерки, забрани за момента. Павел Бок има думата. Благодаря, господин председател. Мога да кажа. Доткнал една конкретно. Тази директива е много важна за потребителите. И бих искала да спра на един конкретен въпрос. А именно етикетирането на, на компютри и друго оборудване от сферата на информационни технологии. Искам да попитам комисията, каква е вашата оценка по този въпрос? Особено ме интересува вашето становище във връзка с това как медиите отразяват този въпрос. В Чешката република имаше изказани доста резерви и възражения срещу етикетирането на компютри и друго подобно оборудване. Друг един въпрос. Дали вече сте извършили оценка на високотехнологичното оборудване, защото това не е стължително фанато от разпоредбите за етикетиране. А по отношение на прахосмокачките, ако си спомняте, проведохме дискусия миналата седмица, имаше и решение. И тогава говорихме за енерго ефективността на е, електроуредите. Това е много важна тема. Петър Лиза вече говори за това, защото потребителите знаят, е, е, че всъщност това е интересно за тях и очакват от нас точна информация стандарт с две линии, да кажем, на, а, на пода не винаги е достатъчно е, указание за това, доколко енергоефективна е една прахосмокачка. Е, нещата някакси за момента изглеждат твърде нелогични и неясни. Може би от страна на комисията ще получим малко повече пояснение за това как точно са класифицирани прахосмокачките за да можем е, да изясним нещата и за себе си и да можем да ги разясняваме и на публиката, на потребителите. Ако гледаме единствено, е, така да се каже, е, електроенергията и показателите за всеки уред, не можем да преценим доколко висока е енергийната ефективност. Да кажем, има един параметр, който е около 2 за прахосмокачките, но може би може да се коригира. Така че надявам се комисията ще отговори и на този въпрос, както и на въпросите зададени от двамата колеги Лиса и Бог. Благодаря ви. Аз съм Пол Хобсън от Генерална дирекция енергетика. Ние също приветстваме това законодателство. Бих искал с радост да уверя господин Лиза, че ние изчистваме това, което наистина се е натрупало напоследък. Ние имахме един чудоден месец наскоро, защото приехме регламенти за компютри и профсмокачки в края на миналия месец. И аз ще се върна към това, което ви, господин председател, казахте за прохосмокачките. Миналата година, след 7 години работа, ние приехме минимални стандарти за бойлери, нещо, което има огромен потенциал за спестяване, 45 тона от петролен еквивалент. И също така приехме този месец минимални изисквания за Болери за вода, а по-късно този месец също така ще обхванем, ще обхванем и мрежите, включително и мрежите, които се използват за резерва и съответните минимални стандарти. Така че се надявам, че вие като парламент ще съгласите с, с нашите предложения, как се надявам, че и съвета ще съгласи с нашите предложения. Също така ние работим по интернет етикетирането, промишлените мотори и двигатели. Също така в момента се занимаваме с бойлери, които работят с твърдо горя. Включително сме включили и стандарти за емисии за бойлери, работещи с биомаса. И също така в скоро време ще предприемем, извинете, ще приемем мерки за фурни, готварски печки и друго подобно оборудване. Сега за етикетирането на компютри опасявам се, че не знам какво точно се случва в Чешката република. Искам да ви кажа, че регламентът, който приехме за компютрите, не беше придружен с разпоредби за етикетирането. Регламентът се отнася само до минимални стандарти и ние следваме примера на САЩ с, с стандарт или с етикетирано, което се нарича енергийна звезда. И накрая, вие, господин председател, говорихте за проксмокачките. Да, наистина. Имаше изразена загриженост, че трябва да работим и по проксмокачките, защото при липса на стандарти производителите могат да твърдят, че използваната енергия е равнозначна на ефикасността на проксмокачката, що се отнася до самото чистене. Но може да се окаже, че една проксмокачка, която потребява малко електроенергия и не е особено ефикасна, що се отнася до чистенето, може да се окаже с добър рейтинг в класацията, що се отнася до етикетирането. Ние увеличихме фактор, за който говорихте, от половина, от 0,5 до 0,2, но по-важно е, че ние предложихме забрана, за която давно се говореше, за профсмокачки с ниска ефективност. Доколкото ние знаем, в момента такива просмокачки изобщо не се предлагат на пазара, но ние затворихме и вратичката пред бъдещо постъпване на подобни продукти на пазара. И знам, че в момента комисията ИТРЕ на Европейския парламент разглежда предложение за регламента за това, е така че това е още една стъпка в правилната посока. Ако ми позволите, ще дам думата на моя колега от комисията Генерална дирекция околна среда. Благодаря ви. Добър ден. Аз бих искал да говоря за продуктите, които използват вода. Искам да подчертая, че тази категория продукти е била включена в работната програма за 2012-2014 година. И целта е да се проучи потенциал за спестяване от гледна точка на спестяването както на енергия, така и на вода. И спестяванията, економите са значителни. Например, потенциалът за спестяване е почти 900 гигаджаула годишно. И това е равнозначно на цялостното енергопотребление на Румъния през 2010 година или 54 електроцентрали. Това е група продукти, която има втори най-голям потенциал за енергоспестяване от всички разглеждани групи продукти, които все още не са включени в мерките за изпълнение. Що се отнася до потенциала за спестяване на вода, тази група продукти представлява потенциал между 4 до 13% от общото употребление на вода в Европа. И тази категория продукти предлага най-ефективен начин да се намали битовото потребление на вода. Искам да подчертая, че фактът, че тази група продукти е включена в работния план, не означава, че е взето решение, че това е мярка за изпълнение по директивата за екодизайна. Так му обратното. Това означава, че комисията ще и завърши по-подробни проучвания, които ще разгледат подробно потенциала за спестяване и също така ще проучат кои са оптималните мерки на политиката, за да се постигне максимално спестяване. Това може да бъде мярка по изпълнение на директивата по екодизайна, това могат да бъдат мерки по етикетирането, но могат да бъдат и доброволни споразумени, сключени с отрасъла. Това, което възнамеряваме да правим през следващите 18-24 месеца е да извършим проучване и възоснова на това ще бъдат формулирани съответните предложения и разбира се, ще отчитаме и фактора удовлетворение на потребителя. Също така ще проучим и въпроса с техническата осъществимост. Ние знаем, че има технически решения, които осигуряват същата степен удовлетвореност на потребителя, които вече се предлагат на пазара на умерени цени. И обикновено тези продукти могат да се използват до 20 месеца и това са мерки, които са доста економически ефективни, но така или иначе проучването ще проучи всички важни за въпроса аспекти и едва след приключването на това проучване комисията ще внесе необходимите предложения за политиката, които разбира ще бъдат предмет на проверка от страна на съвета и на парламента. Благодаря ви за вниманието. Питер vielen Dank erstmal für die ersten... Нека първо да ви благодаря за вашите пояснения. Сега още един въпрос от Петър Лиз. Отново се връщам на крановете и душовете. Призовавам още веднъж за това колкото е възможно по-бързо да получим предложение относно етикетирането, а на първо време да се откажем от регламентиране. Данните, цифрите, които посочихте, във връзка с неадресираните продукти и приноса, оценката, нали, положителната оценка на продукта. Кой според вас е най-добрият продукт в това отношение? А сега по отношение на нагревателите за вода, бойлерите за вода, трябва да видим естествено как точно ще се осъществи контролът, след като години наред осъществяваме надзор и наблюдение, е, би трябвало да знаем какви са резултатите. Така че е, Интересуваме всъщност е, какви са основанията на комисията да предлага нещо такова, как се стигна до това предложение и естествено по отношение изобщо на водоснабдяването е много важно за това как точно ще се отразят предложенията на е, стопанските субекти и на потребителите. А сега, по отношение на електродвигателите, е, да, това беше, може би, най-мащабната операция до този момент, която сме предприемали, най-мащабната мярка. Много неща бяха регламентирани, но предстои още да се регламентират е, редица детайли. Същевременно по отношение на готварски уреди и така нататък, е, уреди за бита, е, би трябвало е, своевременно да се подготвим за реакция, за да няма след това гняв сред потребителите. Председателят. Струва ми се, че в директивата за екодизайн действително се крие много голям потенциал, за да повишим енергийната ефективност на е, общността. Но когато чуя думичката грил, е, се сещам е, за цялата процедура по комитология във връзка с електрическите кружки. И Сигурно се сещате, че една голяма част от депутатите се интересуват в крайна сметка как е, точно ще могат да обяснат на избирателите си по време на предизборната кампания за следващите избори за Европейски парламент какво се случва на пазара в Европа. Понякога е, сме е, така да се каже, добре информирани и можем да обясним много логично и е, разбираемо за потребителите, защо предприемаме определени законодателни инициативи. В някои случаи обаче се попресвиваме и не можем много, много добре да обясним нещата. Затова помогнете ни, кажете ни какво става с е, всичко това, което се отнася до водоснабдяването. Аз лично съм от една област, в която населението трябва много да пести водата, защото няма достатъчно вода и ние от една страна пестим и в бита, в домакинствата, пестим и в индустрията, за да има достатъчно вода и за да има питейна вода с добри характеристики. Ето това са едни много чувствителни проблеми, които ще бъдат важна тема и през следващите месеци 2013 година. Може би вие питате какво е, е истинското въздействие на нашите а, мерки. Други колеги ще отговорят по по-конкретните досиета. За продуктите свързани с водата, душовите глави и крановете, там въздействието е най-голямо. Става дума за 885 бета джало годишно. След това идват а, а, интелигентните а, електромери или измервателни уреди, а трето са прозорците за сгради. 785 бета джаула годишно. Ако разгледаме неприоритетните продукти, установяваме, че продуктите за топлоизолация за сгради са най-важни с 1505 е, джаула годишно. А сега ще дам думата на колегите, които ще ви дадат повече информация за конкретни а, е, продукти. Господин Лизе попита за готварските уради а, фурни, а, а, готварски печки. А, питахте също така и за електрическите мотори. А, това е сравнително по-малък въпрос, нямам точни данни за него. Но а, приемам, че някои от тях са достатъчно важни. И с, с радост ще запознае комисията или отделни депутати с а, техните параметри. Колкото до продажбите извън Европейския съюз, напълно сте прави, но в случая имаме един от най- една от най-добре признатите и положителни в очите на гражданите европейска политика. А, затова слагаме етикети А, А+, А2+, на а, хладилниците в зависимост от тяхната енергоемкост. Хората разбират ползата от това. Това дава право на хората да бъдат информирани. А също така а, и а, от, отделя а, неефективните енергии, в енергийно отношение продукти. Благодаря. Аз искам да отговоря на двата въпроса по отношение а, обозначаването на продукти, които използват а, вода. Не трябва да предварително да решаваме какви са най-добрите мерки, за да постигнем най-добри резултати. Имаме опит в съвместното проектиране и можем да кажем само какви са най-добрите мерки за основа на подготвителните проучвания – много често най-ефективните мерки представляват комбинация от е, е, е, обозначаване на продуктите, регулаторни мерки, а понякога най-доброто решение е и доброволно споразумение е, с е, промишлените е, предприятия, които ги произвеждат тези продукти. А, значи трябва да решим възоснова на наличните данни. Колкото до въздействието на намаляването на намаляването на потребяваната от домакинствата вода, в светлината на недостига, на недостига на вода, а и също така как да се проектират а, системите на, за канални води, и какъв ще бъде резултатът от това. Нашите проучвания не показват, че намаляното потребление на вода за домакински нужди ще има отрицателно въздействие върху канализацията. Ние смятаме, че промиването на каналните колектори не трябва да става с питейна или топла вода, а с вода, която има по-малко въздействие върху околната среда и непотребителите чрез цената на водата трябва да плащат за поддръжката на канализационните системи. Ние продължаваме да проучваме тези въпроси в нашето подготвително проучване и възоснова на получените свидетелства ще, комисията ще предложи оптимално решение. Благодаря. Благодаря. Питер Лизе. За седми път, Петър Лисе, да. Но по изключение имаме време, господин председател. Е, имам е, един въпрос. Е, прословутата първа мярка, която продължи 7 години, имам предвид бойлерите – затова ще попитам сега какво подготвя комисията, освен това, когато говорим за енергопродукти, жълто, зелено, червено, имаше различни варианти, нали, вариантите светофар. Какви са конкретните планове към момента? Освен това, производителите би трябвало да могат по отношение, да кажем, на санирани сгради да предвиждат също някакъв вид обозначаване. След 7 години струва ми се, че е крайно време, след като има и вече постигнат някакъв компромис, да има и конкретни резултати. Е, сега веднага ще ви дам е, думата, но нека първо да попитам колегите от е, комисията. Е, 158 това бяха това беше цифрата за крановете. Правилно ли съм е записал? 885. Das ist schon beeindruckend. Bitte, Herr Herzen. Да, впечатляваща. Благодаря ви. Да, благодаря, господин председател. За да отговоря на господин Лизе, ще кажа, че регламентът за етикетиране на уредите за отопление – през 2015 ще се качи до А2 с 2 плюса. Големият спор беше дали да вървим към категорията А3 плюса. И ние казваме, че да, вие може да сложите етикет А3 плюса на вашия продукт, но само след преглед, след проверка. Тъй като това е най- добрата ефективност, най-високата ефективност, която може да бъде постигната от бойлерите, работещи с твърдо гориво и нищо повече. Защото за да повишите ефективността, трябва да добавите към тях било фотоволтаични батерии, било други допълнителни уреди. И за това е необходимо да има проверка, за да се види дали наистина има достатъчно ефективна и економически ефективна альтернатива за да се премине към категория по-висок от А2+. По въпроса за това кой ще инсталира оборудването и кой отговаря за етикетирането, отговорът е, че или производителят, или този, който инсталира, слага етикет върху системата. Така че или производителят слага етикет върху продукта, или альтернативата е, ако инсталиращата организация използва оборудване от различни производители, тя е тази, която ще етикетира. Що се отнася до минималните, стандарти, то няма тук сериозни промени в сравнение с предложението от преди една година. И раз, предвижда се, че първият комплект, първият набор ще бъде в сила след една година, втория след две и след това след пет години третия ние практически повтаряме разпоредбите за бойлерите с твърдо гориво, за бойлерите, които нагряват вода. Тоест, изискванията постепенно ще стават все по-стрикни. Тоест, държавите жени, които вече са въвели достатъчно стрикни изисквания, могат да продължат да ги използват, защото ние даваме 5 години, а не 3 на производителя ние изискваме от производителите, включително в държавите членки, които нямат стрикни изисквания, 5 години, за да постигнат съответните резултати. Благодаря ви. Мисля, че отговорени получихме отговор на всички въпроси и мога само да ви поощря да продължавате по пътя, по който сме поели за да направим Европа по-енергоефективна. Дори само тази е, е наистина впечатляваща е, цифра, 885-та Петър е, чува, води до много висока енергийна ефективност, да кажем, при една електроцентрала с мощност средно или малка дори е, мощност, е, потенциалът е, от енергийните економии е огромен. Така че много се надявам, че ще продължите така, все така амбициозно и сериозно. За всички нас темата е много важна, включително и поради предстоящите избори за Европейския парламент през следващата година. И така, много, много благодаря на представителите на комисията. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. И е, по точка 19 ще говорим за шума. Е, отделът е, политика ще представя едно проучване по темата шум, тъй като в рамките на политиката за околната среда Шумът не играе до тази момент чак толкова голяма роля, но затова пък е много важен във връзка с здравето на хората. Ние много често сме говорили за моторните превозни средства, изобщо за транспортът, не само сухопътния, но и железопътния, и въздушния транспорт, и шума. И сме разглеждали аз тези аспекти във връзка с шума, най-вече от гледна точка на медицината, на опазването на здравето на хората. Естествено, че темата е изключително важна и затова сега ще помоля е, отдел политика да ни представи това проучване. Благодаря ви, добър ден. Ще я представя и ще обясня резултатите, основните послания от изследването, което е извършено от организацията Милио. за клавието към всеобхватна стратегия срещу шума. Авторите на това изследване са Моника Рабинони и аз, Катерин Ганс Лейбер. Получихме техническа помощ също от доктор Енда Мърфи. Извинете. Сега, за какво ще говоря? Ще спомена за източниците на излагане на шум в околната среда. Резултатите, извинете, последиците за здравето, ще говоря за сегашната правна уредба в Европейския съюз, нещо, за което ви знаете добре. Също така ще говоря за основното законодателство и някои последни тенденции и промени и ще говоря за реалната полза от продължаването на действията срещу шума на нивото на Европейския съюз. Първо, започваме с източниците на излагане на шум. Основният източник е транспорта. Освен това, има шум от промишлеността и строителството, има също така източници на шум в общността, съседи, барове. Също така има шумове вътре в помещенията и шумове от заведения за забавления и шум в тях. Ще разглеждам преди всичко шума в градска среда. Тук виждате диаграма, която отразява данните, които са представени по силата на директивата относно шума в околната среда. Тук виждаме в синьо броя от хора, които са изложени на шум през деня и вечерта с ниво от над 55 децибела. В червено виждате броя на хора, които са изложени на шум от транспорта по време, по нощно време при ниво над 50 децибела. И това са показатели, които са включени в директивата за шум от околната среда. Това показва, че основният източник на шум и през деня, и през нощта в градска среда е транспорта. Над 60 милиона души са изложени на шум в дневно време. Също така има доклад от Европейската агенция за околна среда от 2005 година, който се установя, че 55% от хората в градска среда са изложени при съдения на шум, надвишаващ 55 децибел. Железопътният транспорт, летищата и дори промишлените обекти са много по-малки източници на шум. Въпреки, че хората смятат, че шум от летищата е по-дразнещ, но реално хората които са изложени високи нива на шум, са много по-малко, но те смятат, че този шум е много по-дразнещ. Затова може би може да се каже, че просто привлича повече политическо внимание шума от летищата. Сега нека да видим какво става извън градските райони. И тук отново виждаме, че основният източник на шум са големите пътища и транспорта, разбира се, който се движи по тях. Сега нека да преминем към последиците на шума за здравето един от основните фактори, една от основните последици е раздразнението. И данните на СЕЗО от 2011 година в доклада заболявания, свързани с излагане на шум, в този доклад се използва методика, специална методика и се изчислява това каква е заболеваемостта или по-скоро колко години живот с добро здраве са изгубени поради излагане на шум. Така че раздразнението тук има най-голям дял. Както ви виждате, това е най-големия дял, отцветен зелено. И след това голямото въздействие е, че много хора изпитват влушаване на здравословното си състояние. И най-вече това са уязвими групи. Деца, които не могат да се развиват интелектуално в достатъчна степен поради шум или възрастни хора, които вече са уязвими, защото имат вече заболявания и те могат да страдат от сърдечно-съдови заболявания. Същият доклад на СЗО посочва, че в Западна Европа един от трима души всеки ден са раздразнени от наличие на шум, докато един от девет страдат от шум през нощта. Това означава, че се губят всяка година милиони години живот, добро, здраве. В Европа най-вече е поради шумотрафика. Що се отнася до доказателствата за това какво се смята за приоритет от гражданите, проучване на Евробарометра посочва, че 44% от европейците смятат, че шумът сериозно влияе върху човешкото здраве, а СЗО в момента определя шумовото замърсяване като изключително голямо обществено здраве, проблем за общественото здраве и преди това стои само замърсяването на околната среда и замърсяването на въздуха по-специално. Директивата относно шума в околната среда, както и законодателството върху източниците на шума, което включва различни източници на шум – взаимно се допълват, така че регулацията на шума при източника трябва да намали излагането на получателя, така както се определя директивата за шума. Когато разгледаме директивата, ще видим, че през 2011 година комисията излезе с доклад за прилагането на тази директива и е от гледна точка на това, което се случва сега и резултатите, това доведе до един амбициозен и мащабен процес на събирно обработване на данните. В момента вече финализирана много амбициозна карта за източниците на шума и план за действие вече също така е съставен. Обаче едва 30% от тази карта в момента са актуализиране. Също така се увеличава осъзнаването на опасността от шума, както от гледна точка на обществеността, така и служителите в публичния сектор, които работят в тази сфера, т.е. борбата срещу шума става все по-голям приоритет и това поражда политическа воля. също така резултатът е засиления обмен на добри практики между държавите членки. Обаче няма достатъчно напредък, що се отнася до намаляването на дела на хората в Европейския съюз, които страдат от шума. Освен това има забавяне в изпълнението, качеството на плановете за действие и картите, в някои случаи твърде ниско. Също така има непоследователност при прилагането на различни методики за картографиране. Различни държави членки използват различни методики. Това означава, че резултатите и картите са трудно съпоставими, когато става дума за различни държави членки и също така има объркване във връзка с различни изисквания. Обаче светлината на наскоро постигнатия напредък, ние вече очакваме в най-скоро време да бъде прията обща методика. Освен това, Европейската среда за околна среда започна да прилага система за улесняване на отчетността и има вече насоки за събирането на данните. Това, което все още представлява проблематични сфери, то има вече насоки за изготвяне на планове за действие, обаче това са насоки, които не са задължителни, както не е и задължително да се изпълняват плановете за действие. И това, разбира се, призвика въпроса, добре, какво тогава се изпълнява, ако няма никакви задължителни цели, които трябва да се постигат? Един от сериозните въпроси е въпроса за пределните стойности. Дали тези стойности могат и трябва да се включат в законодателството. От наша гледна точка и от гледна точка на нашите експерти, нашия технически експерт по шума, дългосрочната цел би трябвало да бъде да има пределни стойности, които се визират в законодателството. Разбира се, има аргументи за субсидиарността, що се отнася до това, че държавите членки следва сами да решават какво ниво на шума е приемливо от гледна точка на приемливостта от гледна точка на културата, от страна на културата, от гледна точка на конкретната култура. Обаче, загрижеността от страна на широката общественост по-скоро предизвиква повече аргументи в полза на пределните стойности. Разбира се, необходимо е пределните стойности да бъдат съпоставими. И ако ако имаме различни карти, които дават различни резултати поради различна методика, то тогава по какъв начин можем да въвеждаме пределни стойности. Разбира се, в зависимост от метода за изчисляване, който се използва държава членка, може да има коригиране на пределните стойности. Освен това, Картите ще бъдат основани от 2017. През 2017 година ще бъде прията обща методика за картографиране, така че това ще осигури по-надежни данни. Също така разглежда въпроса за праговите стойности, стойности, които когато са превишени, ще се предприемат незабавно действия. И това най-вече въжи за основните източници на шума, преди всичко в градските райони. Вече има такива стойности в законодателството на държавите членки. Политически те са по-приемливи и технически са по- малко спорвани, отколкото пределните стойности. Обаче се да въпроса как точно трябва да се предприемат и да се започват мерките и дали тези мерки трябва да бъдат задължителни за изпълнение. И може би е добре, както предлагат някои, да има един инструментариум, един набор от мерки. Що се отнася до целевите стоености, това ще бъдат незадължителни за изпълнение стоености, и те ще имат по-низко въздействие. Когато говорим за каквито било стойности и тяхното включване в директивата, нашият довод е, че тези стойности трябва да бъдат обвързани с много силно законодателство относно източниците за шума, защото иначе разходите за постигане на тези стойности ще бъдат поети предимно от органи за местно самоуправление и от гражданите. Защото ако вие нямате достатъчно силно законодателство, за източници на шума, трябва смягчаващите мерки да бъдат от страна на получателя на шума. Тоест това означава, че ще трябва да се променя или движението на транспорта, или да бъдат изграждани стени срещу шума и по този начин се нарушава принципа замърсителят плаща, защото не замърсителят, а дълкоплатеца ще плаща. Освен това, мерките по смягчаване обикновено са много по-малко економически ефективни. Всяко едно похарчено за тях евро ще доведе до по незначително намаляване на шума. Така че ако ще се въвеждат каквито е било стойности пределни, прагови или целеви, без да има законодателство за източници на шума, това ще означава, че практически ще има само глоби. И в крайна сметка ще имаме една твърде нежелателна ситуация. Така че нашият извод е, че в сегашната ситуация е нереалистично да се въвеждат пределни стойности те да бъдат включвани в директивата за шума. Сега, накратко, за законодателството за източниците на шума. В нашия доклад, който беше финализиран през ноември миналата година, ние твърдим, че трябва да се подобри законодателството за шума по пътищата. И това ще бъде най-ефективният подход. Ние смятаме, че трябва да има по стритни по-амбициозни целеви показатели. Що се отнася до предложението на комисията от 2011 година 825 за нивата на шум от моторно-превозни средства, в което се предлага три етапа на намаляване на шума, нашата оценка на това предложение е, че то не е особено амбициозно. Разбира се, от техническа гледна точка то не е амбициозно достатъчно и то не може да подкрепи достатъчно изпълнението на директивата за шума. Също така важно е да се отбележи, че предвид промяната в методите на изпитване от метод за изпитване А към метод на изпитване Б. Метод Б по точно моделира условията на пътищата при измерване на шума и това означава, че метод Б, който измерва шума показва стойности с 2 децибела по-низки. Тоест, когато ви разглеждате предложените от комисията промени и резултат от първото четен, вие трябва да добавите 2 децибела към тези показатели, поради промяна в метода което отново отслабва първоначалните идеи. Също така има още един друг проблем във връзка с метода за изпитване а именно това, че не се уточнява какви гуми трябва да се използват. Тоест, това означава, че могат и да не се търсят от производителите на коли гуми с по-малко ниво на шум. И точно за това тези гуми практически не се прилагат на пазара. В Германия беше изчислено, че потенциал за намаляване на шума в резултат на предложението на комисията в продължение на 20 години ще бъде от 1,7 децибела в продължение на 20 години. Нека да погледнем това в перспектива. Хората могат да разпознаят намаляване в шума, само ако намаляването или обичат на шума е над 2 децибела. След това имахме резултати от първото четене. И това още повече отслаби предложението, като се запазиха сега действащите пределни стойности за тежкотоварни камиони. Също така се промени метода за изпитване, което означава, че трябва да се увеличи с 2 децибела това, което сега се предлага. След това има предложение за спортните коли, нещо, което се използва само от елита. Въпреки, че спортните коли са малък процент от колите на пътя, те имат непропорционално голям, голям въздействие върху нивото на шума по пътищата. Освен това, има нова категоризация на пътищата, свързана с картографирането на шума която позволява да се определят участците, където трябва да се подмени пътното покритие. Това би било добре, обаче за това отново ще плаща данокоплатеца. Също така с 6 години се увеличава срока за въвеждане в действие на съответните мерки, така че текстът не е амбициозен техническо и не гарантира необходимата помощ за реалното изпълнение на директивата за шума. Сега заключенията. А именно да разгледаме реалната полза на продължаващите действия на Европейския съюз във връзка с шума. От техническа гледна точка намаляването на шума при източника е най-економически ефективната стратегия. Обаче от практическа гледна точка необходимо е да има едно съчетаване на различните политики, намаляване при източника и също така смекчаване последиците за получателя. Необходимо е въз взаимодействие да бъде засилено между директивата за шума и законодателството за източниците на шума. Сегашната тенденция не подпомага да се постигнат целите на директивата. По-скоро те са изтласкани в страни. Акцентът се поставя върху по-малко економически ефективни мерки за смекчаване на въздействието върху получателя и разходите основно се поемат от данокоплатеца, а не от онези, които генерират шум. И ако разгледаме как тази тенденция се възприема от обществеността, Евробарометра показва, че 54% от хората смятат, че шумът е сериозен здравен проблем. Освен това има убедителни данни от СЗО, що се отнася до значимостта на въздействието на шума върху здравето. Благодаря ви. Много, много ви благодаря за изготвянето на заключението и за провеждането на проучването. Благодаря и от името на всички от тези, които днес не са в състояние да ви чуят в залата. Темата е изключително важна тук не става дума само за малко шум, за който говорим обикновено, когато тук в залата се шуми. Не, става дума за много шум и за много децибели, които действително представляват една голяма пречка и вреда за здравето. Е, шумосъглушителните инсталации, стени, е, всичко това са неща, които трябва да се е, включат в законодателството и ще продължим да следим за това, доколко компетентните органи на различни равнища в държавите членки спазват правилата в законодателството за сега съключенията заключенията от проучването, резултатите са само на английски, но аз зная е, колко е, много интерес е, имаше в Германия за превеждане на немски язик на резултатите от едно проучване на тема шистов газ. Така че предполагам, че и проучването за шума ще предизвика същия голям а, е, интерес. Давам думата на колежката Хюднар. Аз. Благодаря. Знаем, че голям, много голяма част от шума а, се генерира там, където живеем. Но искам да обърна внимание на редица въпроси, които споменахте намаляване на шума при неговите източници. Това е много важно, защото е свързано с иновациите. Това е въпрос, на който ние много настояваме. <clears throat> Трябва да подхождаме новаторски, за да може да намаляваме шума при източника. Но искам да ви обърна внимание на някои решения, които могат да бъдат приложени в много по-общ случай но има определена съпротива срещу тях. Не толкова от местните власти, колкото от други страни. Говорихте за пътните покрития. Когато се изграждат нови пътища, <clears throat> когато се изграждат нови железопътни трасета, трябва да се използват най-добрите технологии, най-новите материали. Защото сега възможностите са много по-големи, отколкото преди 20 години. Знаем, че пътищата често се обновяват, препокриват и а, а, трябва да настояваме да се използват най-нови материали, за да бъдат тези пътища по-тихи. Има и други, още по-прости начини за постигане на резултати. Аз внимателно следя трафика в големите градове. И виждам, че може много да големи спестявания бъдат направени по така наречените зелени вълни. А т.е. оптималният режим на светофарите, така че колите да не трябва да спират на всеки 100 метра. Което не само ще удължи експлуатационния живот на колите, включително и на градските автобуси, но то ще и допренесе до по-ниска ниска консумация на гориво и по-малки емисии на co 2 Тоест много странна полза би имало а, от така наречените зелени вълни. Трябва също така да помислим за пътищата, които са източник на силен шум – може би можем да помислим за ново, отнов, да въведем отново тролейбуси. Може би някой ще каже, че това е крачка назад. Едно време имахме повече тролейбуси в нашите градове. Но това може да бъде добро, ценно решение. Може би това решение може да се прилага предимно в градските центрове. Знам, че в Швейцария, например, много градове наново въвеждат тролейбусния транспорт. И може би трябва да помислим и за тяхното възстановяване в нашите градове. Говорихме тук за субсидиарност, но може би би могло да бихме могли да предложим насоки или най-малкото предложения. Въвеждат се нови технически решения, но забравяме за решения, които са вече познати. И ако погледнем в миналото, ще видим, че не само новаторските решения могат да ни помогнат. Въпросът за спортните коли спортните е, е, превозни средства са много малко на брой. И те в градските центрове пътуват със същата скорост, както всички останали превозни средства. Техните по-високи параметри използват главно извън градовете. А тук говорим главно за обезпокоителният, дразнещият, но, дразнещият шум, там където хората живеят и работят. Разбира се, ясно ни е, че не само шумоизолацията, не само защитните стени, не само по-тихите настилки ще ни помогнат да решим проблема. Защото стените защитават само тези, които живеят до петия етаж. Ако сградите са по-високи, шумът минава над е, екраниращите стени и пречи на хората, които живеят на по-горните етажи. Но, може би също така трябва да използваме и дърветата, и зелен... озеленяването нашите градове вместо технически съоръжения. Няма достатъчно зеленина в нашите градове. Би било добре да възстановим озеленяването, трайната зеленина в нашите градове, които могат да действат като естествена защита. Благодаря ви. Да, е, старото не е непременно лошо. Е, много често говорим за именно за тролейбуси или изобщо за електродвигатели и моторните превозни средства с електродвигатели, които напоследък ми изглеждат доста по-подходящи, отколкото други варианти. Е, не виждам други желаящи да се изкажат. Не. Господин Десмекар би искал да вземе думата. Благодаря, господин председател. Ще продължа на нидерландски. Като имам предвид шума от въздухоплаването, мога само да потвърдя това, което и вие казахте също, че става дума за една актуална политическа тема. Е, дълги години бях член на фламандския парламент в Белгия. И дискусиите е, във връзка с шума е, в околностите на летища, от полетите, от самолетите, продължават да бъдат една много сложна и деликатна тема. В Фландрия се намира летището за Вентем, но то е много близо до е, територията на столицата Брюксел. Естествено, че е, в този случай е, е малко абсурдно да се говори за регионализация на правомощията, на компетенциите. Инак аз съм привърженик на регионализацията. Нормите е, по отношение на шума в е, Фландрия са много по-низки, но тук в Брюксел е, така, пределно допустимите стоености са доста по-високи, отколкото в общините в Фландрия. Именно поради близостта с летището за Вентем времено има така едно задължение е, към е, самолетите, които извършват полети до Брюксел и от, и от Брюксел към различни дестинации да заобикалят града. Така че те правят е, едно кръгче около територията на столицата. По този начин дадат градската среда и жителите в града. Мисля, че това естествено е, е едно задължение на е, всички авиакомпании и летишни власти, е, когато са близо до големи градове. Но същевременно би трябвало да помислим и за регламентирането на пределно допустимите стойности. Да, е, естествено, че е, хармонизацията може би ще реши проблема. Е, надявам се във всеки случай. И така, благодаря много сърдечно на всички, които представиха заключенията от това проучване. Ще помислим и ще се консултираме и заедно с вас на кои езици трябва да се преведе проучването, което сте извършили и ще започнем а, с популяризирането му. Преминаваме към следващата точка лизингово дружество. Филип Шепелман, доктор Филип Шепелман от Институт Опелман ще представи това изследване. И тук става дума за едно много интересно проучване. Благодаря, господин председател. И Идеята за продаване на стоки общо взето вече устаряла. Хората се интересуват от това какво може да им предаде една стока, удобно място за сядане, достатъчна светлина и така нататък. Те нямат толкова голямо желание да ги притежават. Имат, интересуват се от да имат компютър, перална машина и така нататък, но не толкова да ги притежават, колкото да се ползват от техните услуги. И затова разглеждаме понятието за лизинговите общности, които а, а, създават нови отношения между бизнеса и потребителя. Нови отговорности и нови отношения промяна в структурата на собствеността и увеличена отговорност на производителя. Това ще се отрази и върху дизайна на произведенията за продължаване на тяхния живот и оптимизиране на тяхното използване. Това се отнася също така и за тяхното рециклиране, което е особено важно за ресурсовата ефективност на Европа. Едно лизингово предприятие има за цел да отговори на нуждите на потребителя по най-добър начин, а не да продава продукти. А, за тази цел са необходими а, потребители, които искат да използват максимално а, наличните услуги, да превърнат потенциала на лизинговите предприятия в, в реалност. Най-малкото такъв, такова е виждането и трябва да разгледаме, да видим за какви е, предимства и недостатъци има тази практика. Има три вида системи от е, стоки и е, услуги, които се подават на този модел. Понякога е, потребителят купува а, е, стоката а, и след това получава а, услуги такива като ремонт и така нататък. Купувате, примерно, една перална машина, купувате копир машина за вашият офис, например, Xerox купувате и след това фирмата, която ви е продала апарата, се грижи за неговата поддръжка през време цялото неговия жизнен цикъл. Другата стратегия е ориентирана към потребителя. Потребителя купува стоката и са различни, възможни различни начини на потребление и плащане. А, и тук. Примерът, примерът е Xerox машина или перална. А, съответно, копираната машина не се продава на потребителя, и след това той получава нов модел, без да трябва да плаща за него. Третата стратегия е ориентирана към резултатите. Пред, примерно копир машина, машина за чистене, хладилник и така нататък. Фирмата, която я продава, продължава да бъде собственик. Вие получавате само услугата чисти дрехи, изпрани дрехи, копия от, от документите, които искате да получите и така нататък. И когато става дума за преминаване от стоката към услугата, трябва да се каже, че това има социо-економически, положителни социоекономически и екологични резултати. В миналото подобни системи се прилагат в специални части на пазара, по-специално в търговията между предприятия. Прегледът на съществуващата практика показва, че подобни системи могат да имат по-голямо въздействие върху различни сектори на обществото. Има фактори, които улесняват, но също така и пречки, които зависят от това каква е съчетанието на избраните уреди и за, какъв, за каква част на пазара става дума. Например, дали става дума за търговия между за отношение между предприятия, предприятия между потребител а, или а, продажба на стоки или на услуги. Традиционните системи на лизинг са добре установен бизнес модел. Повечето от вас ги познават. И дейностите, които излизат извън традиционният лизингов модел, не са особено добре проучени, макар и да има изследвания, които ни показват, че има примери, които действат успешно. Имаме голям брой примери. Изброени в нашето проучване. Но резултатите, които се отнасят до прилагането на тези системи и на тяхната економически и екологични резултати, все още не са на лице. анализът на конкретни казуси а, дава непълни сведения. Очевидно е, а, че тези системи в някои случаи а, повишават ресурсова е, ефективността. Но тези проучвания в никакъв случай не доказват, че всеки модел от този тип може да бъде економически успешен и благоприятен за околната среда. Въпреки, че тази идея за системи стока, услуги, възоснова на лизинга е сравнително нова, тях на нейното прилагане все още се ограничава в някои части на пазара – успешните модели се отнасят специално за някои части на пазара, е, химикали, автомобили, килими, е, е, енергийни договори и така нататък. Ефективната енергийното използване на подобни системи като че ли е главно вкоренено в отношенията между предприятия. Когато става дума за оценяване на предимствата и недостатъците на лизинговите предприятия, става ясно, че те зависят много от системата, която се използва. Зависят от различните типове система, стока, услуга и анализът на различни казуси показва, че в е, микромащаб предимствата не са толкова големи, но са особено осезаеми на макроекономическо ниво, макар и там да нямаме достатъчна информация в момента. Подобни системи могат да имат економически благоприятно въздействие, да бъдат полезни и за околната среда, но също има и пазарни сили, които пречат на тях, тяхното по-широко използване. За, и за да се подкрепи дейността на лизинговите предприятия, тези трудности трябва да се преодолеят и за тях да се осигурят стимули. Резултатите са документирани главно на микроравнище, както вече казах. Необходими са по-нататъчни изследвания на макроравнище, за да можем да направим по-добри препоръки за бъдещата политика. Въпреки това може да се каже, че а, дали всички ще спечелят от лизинговата дейност, зависи от различните а, типове лизинг. И можем да препоръчаме някои политически инструменти, които ще осигурят положителни рамкови условия за определени лизингови дейности, особено в економическа, екологично отношение и по отношение на пазара на труда. Трябва да се оцени какви са каква е цената за околната среда от тази политика. Тук трябва да се отчита не само първоначалната цена, но също така и разпространението, включително и механизмите за обратна връзка. постепенно може да се премине към по-устойчиви системи на лизинг. Инструментите, с които разполагаме и които препоръчваме при тези обстоятелства, отчитат неяснотите, които споменах. Имаме различни подобни инструменти, те биват пазарни, регулаторни, е, информационни и инструменти с участие е, на заинтересованите страни. Може да се заключи, че лизингът има възможност да, да въведе революционни изменения в, е, социалната тъкан, да ни помогне да изградим едно ресурсоефективно общество, е, в което се насърчава техническата иновации. Той има и големи конкурентни предимства, може да направи производството, промишленото производство в Европа по-конкурентоспособно и по-издържливо на външни шокове, свързани с е, суровините. Всичко това обаче може и да не успее, ако не се изберат най-правилните лизингови модели, а, а такива, които ще доведат до увеличаване на енерго и ресурсопотреблението. Иновациите изискват нови подходи, научна, научно-изследователска и развойна дейност и правилно, правилно управление, добро управление. необходимо е, особено в областта на научно-изследователската и развойна дейност, да се въведат, да се направят сериозни усъвършенствания. Вече правим първите стъпки в областта на научно-изследователската и развойна дейност, във връзка с лизинговите предприятия. Разбира се, имаме иновационно партньорство между бизнеса, научно-изследователските органи, а и онези, които определят политиките. Като използваме това партньорство, за да насърчим промяната. Благодаря. Благодаря много, господин Шепелман. Няма други изказвания. Аз мятам, че проучването е много успешно и посочва перспективите и пътя по който трябва да вървим. За съжаление, една голяма част от колегите, както виждате, е, не могат да бъдат тук, за да ви чуят е, в залата, е, но те ще се запознаят много детайлно с резултатите и заключенията от това проучване. Е, благодаря е, много от мое име и от името на двамата колеги, които заедно с мен е, тук участват в изслушването днес след обед. И така, благодаря всички. Следващото заседание на 26 март, другата седмица в Брюксел. Благодаря и приятен следобед.